Председател. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung er... Добро утро, дами и господа. Откривам заседанието. От групата АЛДЕ, от групата НП получих искания за, назнач... за назначаване. Ако няма възражение до приемането на дневния ред и на протоколите, те ще бъдат прияти. Считат се за прияти. А сега трябва да обсъдиме европейския патент. Първо доклада на господин Берна Рапкай за единен европейски патент, след това доклада Балтасари и доклада на Лене относно юридическите системи за решаване на спорове, свързани с патентите. Сега давам думата на господин Рапкай. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Виждам, че сте многобройни в залата. Преди няколко преди няколко седмици в моят избирателен окръг се срещнах с представители на малко предприятие, което произвежда високи технологии и те ми съобщиха, че имат много, са получили много патентни. Попитах ги как, как, какво мислите за защита с един европейски патент и те ми отговориха, нямаме нужда от такова, такова но нещо. Днес, утре имахме нужда, вчера, оня ден, всъщност подобен е, единен патент ни е много ненужен. Всъщност, на практика единен патент съществува, но няма закрила на единния патент. Тоест, подобно нещо ни беше, но беше нужно още от самото ни създаване. Проблема, скъпи колеги, е, че след а, а, много, след а, много обсъждания и господин Лене няма да ще се съгласи с мен, че европейските институции още веднъж пропуснаха възможността да действат. Междувременно бяхме постигнали известно известен напредък след конструктивни и активни преговори по време на полското председателство. Почти всички се бяха съгласили и полското председателство бе е, е, предложило е, гласуване на пакета в края на своя мандат, но имаше спорове относно седалището. Но и тогава обаче съвета не можа да постигне съгласие. Няколко месеца по-късно се постигна някакво съгласие, обаче по искане на три страни, които като всяка една от с тях искаше седалище и какъв беше компромиса, бяха фиксирани три седалища. Ако 8 страни бяха искали седалище, ще, ще да има 8 седалища, така ли? И а, а междувременно ключовите компоненти на а, документа а, изчезнаха, ключовите а, компоненти изчезнаха, без да бъдат заместени с каквото и да е. Тоест бяха приети едни решения, които са а, в нарушение на европейското право. Европейският съд ще трябва по искане на трябва по искане на съда всъщност да не е, участва в е, цялост в е, организирането на, на, на, този, на този сектор. Това на, на, на практика е абсолютно, абсолютно нарушение на европейското право. Европейският съвет всъщност диктува своите решения и а, на съвета на министрите и а, Европейския съвет не искаше да отстъпи, за това искаха членове. Затова ние обаче трябва да а, да включим обратно член 6, 7 и 8. Аз наистина съм десен на съвета, но също времено благодаря на кипърското председателство, което се оказа с този горещ хартов и между, междувременно мисля, че все пак постигнахме някакъв напредък. Разбира се, това не е най-доброто решение, до което може да се стигне, но в крайна сметка това е едно решение, което може да бъде е, защитено и мисля, че е крайно време да гласуваме е, това решение. Благодаря. Следващия оратор е господин Балдасаре. Четири минути. Си, грация, президенте. Благодаря, господин комисар, господин председателю. С днешното гласуване ще завършим един проект, който Европа преследва от вече 40 години. Най-накрая Европейският съюз ще има една система за защита на патентите при ниска цена, е, но и сигурна защита. Настоящата правна система е доста сложна и юридически не е сигурна. Някои случаи излиза като налагане на данък върху иновациите. А сега ще имаме нещо съвсем различно. Преди за 13 държави трябваше да платиш 30 000 евро. Сега нещата ще са различно. Има около 1800 а, евро, които ще струва един патент и те ще бъдат платени общо, съответно няма да се налага налагането на различни е, патенти накрая патентът ще струва по-малко, отколкото в САЩ и в Япония. Тъй като до сега нямаше система за разрешаване на патентни спорове, налагаше се да се водят дела във всички отделни държави членки. Много често съдът накрая излизаше с различни решения в различните държави членки. Сега нещата ще бъдат уредени. Предишната ситуация наистина създаде е, много пречки пред конкурентноспособността на Европейския съюз. Създадаха се и пречки пред иновациите, пречки пред човешкия капитал. Изправени пред тези негативни последици, с новата система ние ще можем да намалим разходите, включая тези за писмен превод. Те ще бъдат общо около 6000 евро. Това ще да даде достъп до пазара и ще даде правна сигурност в светлината на нашите приоритети, в своята роля на докладчик, аз бях за улесняване на достъпа на МСП до системата за патенти. По езиковия пък режим предложих специални мерки за постигането на тази цел. Една компенсаторна система за компенсиране на разходите за превод на патентите на малките и средни предприятия, както когато има фалшификация, ще им се даде помощ да заведат съответното дело. Колегата Рапка е докладчик по засиленото сътрудничество. Той а, е, говори също за малките и средни предприятия и техните потребности. И накрая. Що се отнася до езиковия режим, трябва да ви кажа, че преходният режим от, от 5 години ще даде възможност на системата да се насочи най-вече към английския език, което ще даде пък възможност след тези 5 години да преразгледаме дали това е било достатъчно. И накрая искам да дам своето становище по компромиса. А... Трябва да кажа, че съветския... Извинете съвета на Европейския съюз се държа доста непрофесионално и показа незачитане на а, нашето становище. Ние имахме два, две възможности. Или да започнем една интеринституционална битка, има много такива, както знаете, и сега при второ четене също може да стане това, но ние решихме да постигнем компромис. Решихме да постигнем едно решение, което ще даде възможност да се прилага единна патентна защита във всички държави членки. Поради тази причина нашият е, компромис е, имаме възможност е, при нарушение на патентното право да се защити съответния титуляр на този патент. Гарантира се, че приложното поле на съответните права е единно във всички държави членки на Съюза. Наистина смятам, че с одобряването на този пакет от мерки по едината патентна защита. Ще дадем правна сигурност, ниски цени, които защитават малките и средни предприятия и които ще помогнат за развитието на новаторството и конкурентоспособността на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Господин Лине за 4 минути. Господин заместник председател, дами и господа, скъпи колеги, дискусията върху патентите започна още 70-те години и още тогава е, се настояваше за единна европейска патентна система. През 2001 година Болкештайн, който тогава беше комисар, направи конкретно предложение за правилник за патентите. На времето обаче не се постигна окончателен резултат заради дискусиите в съвета. В край на краищата тези, които трябва да използват патенти и които изобщо се занимават с патенти, сметнаха, че това се дължи на второстепенни подробности. Имам предвид езиковия режим. Днес е, повечето от патентите, които се регистрират, са на английски. Цялото изследване се прави на английски останалите езици на практика не играят никаква роля в патентната система. Е, е, именно поради това пропадна първата, първи опит за един патентна система на комисар Болкештайн. Аз мога да ви кажа, че съм посещавал и други страни по света. Знаете, че посетих Китай. Знаете сблъсъка между Европейския съюз и Китай по въпроса за интелектуалната собственост. Китайците винаги са ни казвали, че ние много изоставаме в нашата патентна система и че на вътрешния няма единен патент, на вътрешния пазар няма нито един единен патент. С други думи, непременно трябва да се разреши този въпрос. Ето защо ние непременно трябва да изберем един система за патентите, която е благоприятна за големите групировки. Ние трябва да решим проблема, създавайки един европейски патент. Той трябва да бъде регистриран съобразно единна процедура е, и именно това визира малките средни предприятия. Европейския парламент е, изигра много важна роля и искам да ви напомня, че по време на последния ни мандат ние настояхме комисията да разработи нова стратегия за патентите и заради това искам да благодаря на комисар Бърния за това, че използва разпоредбите по Лисабонския договор за е, ново предложение, нов патентен пакет, който след дълга дискусия стигна до настоящия резултат. По силата на, патен... на Лисабонския договор ние имаме ново правно основание за защита на европейския патент и можем да извършим усилено сътрудничество, благодарение на което преодоляваме битката върху езиците и постигаме споразумение в европейското законодателство за закрила на патентите. Дами и господа, правната система, която аз трябва да предложа, е, се разполага извън е, системата за съдопроизводство. Искам да ви кажа, че комисията беше сезирала Европейския съд, но е, той не се произнесе в полза на единно съдопроизводство, което да бъде вътре в Европейския съюз. Е, Европейския съд се произнесе за наднационално съдопроизводство. Нещо подобно на това, като съществува в Бенелюкс по отношение на патентите, обаче трябва да бъде в съд, който да функционира като национален съд. И мисля, че, в, е, е, че има решение на Европейския съд. Ние не можем да му влияем, но можем само да дадем становище като парламент. Мисля, че всичко това е включено в системата, която ние предлагаме. Ние се опитваме да постигнем следното. Там, където в националните държави има спорове във връзка с патентите, те е, щеше това да се постигне по-добра централизация, ако имаше един европейска система. И накрая бих искал да кажа, че двете страни, които не искат да участват в усиленото сътрудничество, в един момент си променят мнението и решават да се присъединят към останалите 25, за да има обща закрила и да има единен пазар. Е, сега ние се позоваваме на Лисабонския договор, но е добре всички да бъдат е, е, присъединени. Председателя, благодаря ви. Следващият оратор от името името на съвета господин Лука. Господин председател, с голямо удоволствие Вземам думата пред Европейския парламент и имам честа да ви съобща, че по време на заседанието на съвета по конкуренция министрите приеха единодишно мерките свързани с европейския патент. Това е огромна крачка напред, тъй като Системата за, на единен европейски патент бе замислена през 70-те години. 70, през 70-те години, когато Европейския съюз а, беше една много по-малка един, а, асоциация на държави. Тази, а, този единен патент ще даде тласък на а, за развитието на единния пазар – от 70-те години насам напредвахме бавно, скокообразно, но сега вече смятам, че сме в най-скоро време ще създадеме една система на единен европейски патент. Правната рамка ще позволи на малките и средни предприятия да а, имат лесен достъп на, до качествени а, патенти в целия Европейски съюз. Същевременно ще има достатъчна правна сигурност и възможност за решаване на, на споровете. Създаването на единна система означава 80% по-малко разходи за достъп до патента. Според някои изчисления, които са потлатени с аргументи и цифри, цената ще бъде не повече от 470 евро, като в момента тя е 36 000 евро. Тоест едно, едно огромно спестяване на средства и възможност на всички да имат достъп до патенти на конкурентни цени, много на много по-низки цени, отколкото ам, в Япония или в САЩ. По този начин малките и средни предприятия ще бъдат облагодетелствани. но обаче интелектуалното интелектуалните права трябва да бъдат закрилени от една а, широка рамка от мерки, за да има достатъчно надежност и, и промишлеността да се до, да има необходимото доверие и закрил. Също Същевременно са необходими мерки за единното прилагане на приетите мерки, да има правна сигурност и предвидимост при прилагането на единната система в целия Европейски съюз. Е, през февруари ще се, ще се подпише международно споразумение между държавите членки за създаване на единен патентен съд, който ще поеме решението на споровете, свързани с единния патент. Европейският парламент под, под, ни подкрепи при начинанието създаване на единен европейски патент с а, и надежен патент в името и за да помогнем на малките и средни предприятия. За това бих искал да благодаря на тримата докладчици, Рабка и Балтасаре и Лене. Бих искал да благодаря за е, изготвените доклади по трите компонента, които е, съставляват цялостната система. Те, те много ни помогнаха за постигане на споразумението. Е, пакета, който ще гласувате, е юридически издържан и Господин председател, дами и господа, надяваме се, че 27 държави членки, надявахме се, че 27-те е, държави членки ще ще да се обединат около този проект. За съжаление обаче две държави членки отказаха да е, подкрепат единния патент. Същевременно това е един е, изваредно важен компонент за конкурентоспособността на Европа и не можем да си позволиме повече отлагане. Надявам се, че държавите членки, които не са се присъединили към е, това споразумение, ще го направят в най-скоро време. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. А сега от името на комисията давам думата на господин Бърние. Благодаря, господин председател. Добър ден, господа депутати. Както министър Лука току-що каза, ние сме почти е, на края на дълъг път и е, всички председатели, които са се занимавали, е, всички председателства, които са се занимавали с този въпрос през последните две години, особено кипърското председателство, което беше много активно, могат да свидетелстват за дългия път, който сме извървяли. Вие самите, вие можете да свидетелствате за дългия път, който извървяхме по въпрос. Господин Лене, вашите докладчици Рабка и, и господин Балтасари е, проявиха много голяма компетентност и много голямо търпение. И дори бих добавил е, на е, много така чувствителност към е, реалния общ интерес на Европейската общност. И заради това, е, заедно с Европейската комисия, заедно можем да преодолеем този последен етап, е, който действително се оказа много дълъг, особено с предприятията, които бяха лишени от този важен инструмент е, от европейски мащаб. Още във Франция през 60-те години започната се дискусия с последователни етапи и с последователен неуспех. И заедно с вас бих добавил, че през 2010 година възникна надежда. Аз не съм последния европейски комисар, който се занимава с въпроса, но вероятно с вас ще бъда последния и благодарение на вашата подкрепа ще постигнем успех. Бих искал да напомня няколко цифри от тези, които казаха вашите докладчици. В Съединените щати през 2011 година американците са регистрирали 224 000 патента 1%, е, докато в Китай те са 172 хиляди. Е, е, току-що се спомена Китай, докато в Европа има 62 000 регистрирани патента. Една от причините, без да бъде единствената, е сложността и високата цена на закрилата на патентите е, в рамките на единния пазар. Така че е, днес ние регистрираме един напредък за предприятията, за европейската економика, патент, който ще въжи в 25 държави членки. И искам да подчертая, както каза господин Лене, че вратата е отворена. Така или иначе няма да има никаква дискриминация спрямо италианските и испанските предприятия. Мисля, че преводът ще може да се осъществява за търговски цели на италиански и на испански и се надявам възоснова на напредъка, който ще постигнем заедно, италианското и испанското правителство да се присъединят към нас, е, за да е, се е, постигне една цялостност на този европейски инструмент. Вратата е отворено, пак казвам, от името на Европейската комисия. Отново искам да кажа е, гишето за единни услуги, което улеснява всички предприятия. Искам да благодаря на господин Рабкай за сътрудничеството за е, европейския, е, европейското единно ведомство. Вие казахте, господин Рабкай каза, че цената ще се намали от 7 до 10 пъти, т.е. по този начин се увеличава конкурентоспособността на малките средни предприятия и на лабораториите. И накрая, е, каквито и да бяха е, последните препятствия, през които премина дискусията, искам да кажа, че тя се специализира и се избягват е, съдопроизводствата в национален мащаб. И накрая, след една много дълга дискусия, ние изходихме от езиковия режим на настоящия Европейски офис за патенти, но ще има висококачествен технически превод на всички езици преди да се се премине окончателно към машинния превод, ще може да се преведат патентите на всеки европейски език, включително на италиански и на испански, и по този начин ще се гарантира максималното разпространение на научната информация в патентните сертификати за всички потребители в Европейския съюз. И е, според мен в това се състои основната разлика. Ние постигнахме компромис – аз лично бих предпочел е, да не прибягваме заедно с вас до засиленото сътрудничество, но тъй като Лисабонския договор го предвижда, ние се позовахме на него. Надявам се останалите две страни да се присъединят към нас. Надявам се е, да няма отново препятствия, като тези, които преодоляхме пред последния е, ни компромис. Но подчертавам, че въпреки политическите препятствия, ние постигнахме най-добрата конкурентоспособност за е, заетостта и за предприятията и за единния пазар. Благодаря ви, защото приемайки този текст, е, вие влагате нов камък е, в програмата на Европейския съюз, който е толкова необходим в момента, а именно економика на економическия растеж и на заетост. Ние сме предложили около 55 текста, 55 конкретни предложения, които улесняват нещата с гражданско измерение – Имам предвид е, е, професионалната квалификация, имам предвид прозрачността на банковите разходи, социалното предприемачество, упростяването на обществените поръчки, електронния подпис, цифровия дневен ред, а сега патента е най-символичната мярка от всички. Е, искам да ви кажа, че всички тези предложения в момента са на масата. Министрите трябва да ги приложат на практика, защото економиката економиката и предприятията, потребителите и гражданите се нуждаят от това. Всички те очакват патент и в наш интерес е да работим съвместно, да работим за напредъка на европейците. Благодаря ви отново. Благодаря ви, господин комисар. Следващият оратор от името на Комисията по промишлеността е господин Меша Рош за две минути. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин комисаря, както и на тримата докладчици за отличното сътрудничество и а, за отличната им работа по тази важна тема. Европейският съюз е едно новаторско общество. Ние трябва да защитаваме правата на интелектуална собственост. Създаването на един на патентна защита цели точно това. Европейският съюз се опитва да създаде своя правна рамка от години. Една правна рамка, която и да упрости, пък и да подсили патентната система в Европа. Не може да се отлага а, създаването на тази система. Виждаме, че Европейският съюз все повече изостава в сферата на иновациите. Новата система ще намали разходите за европейски патенти. За да сме сигурни, че малките и средни предприятия могат да извлекат полза от тази система, трябва да предприемем необходимите е, стъпки за тяхната защита. Не говорим само за намаляване на разходите. Единият патентен, единната, извинете, патентна защита ще доведе и до завършването на единния европейски пазар. Европа ще бъде по-конкурентно способна, ще може да бъде по-конкурентно способна на световната сцена. Дружествата ще могат да използват системата за обслужване на едно гише, за подаване на заявки за патент и няма да им се налага да го правят 27 пъти в Европейския съюз. Съжалявам, че две държави членки не се присъединяват към нас на този етап, но се надявам това да бъде разрешено законодателството за единна патентна защита дава единен прочит на патентните системи. Това ще бъде една положителна система за малките и средни предприятия, както и за новите дружества с новаторска цел. Съжалявам, че не можахме да, да намерим единно седалище, но пък компромисът с трите седалища също е приемлив. Благодаря. Давам думата на госпожа Регна за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министър, господин, господа докладчици. Бих искала първо да ви благодаря и да ви поздравя за постигнатото споразумение относно единната патентна защита. Най-после, след 50 години, има резултата на лице. Надяваме се, Смятахме, че ще можем да гласуваме този текст преди лятната парламентарна вакансия, но тогава съвета съобщи, че три абсаца са отпаднали от първоначалното споразумение. Това много ни ни изненада и е, за пръв път бях, бяхме изправени пред подобен факт. За пръв път е, съвета, който е, е събрание на държавни ръководители, а не законодателен орган, промени толкова един регламент, че на практика документа се оказа в нарушение на европейското законодателство. Благодарение на нашите трима докладчици, които включиха компонентите, които бяха отпаднали от договорения документ. постигнахме някакво решение. Разбира се, това не е най-доброто решение, но при всички случаи Съда на европейските общности ще продължи да може да тълкува европейското законодателството. В, в качеството си на представител на комисията, която отговаря за правните и конституционни въпроси, мога да се да кажа, че подкрепяме по тази единна патентна система, ако обаче тя бъде подплатена от съответното единно законодателство, което да бъде прилагано навсякъде. И е, Съда на европейските общности да може да взима преюдиксиални решения. Това е, е залегнало в предложението на Европейския парламент и това ще бъде в основата на текста, който ще залегне в междуправителственото споразумение, което трябва да се подпише през февруари. Много е важно за Европа да насърчава новаторството, иновациите, за да осигури една защита а, по-малко бюрокрация, с по-малко разходи. Не, не само а, не, не трябва само да се криеме зад лозунги, а наистина да създадем тази единна система, която да помогне на Европа. Сега, господин Цвивка от НП 4. Пане Przewodniczący, шановни пане комисар. Господин комисар, господин министр, скъпи колеги, Днес е изключително важен ден, защото това е завършъка на месеци работа във връзка с единната система за патентна защита в Европейския съюз. Основната ни задача е да имаме предвид факта, че Европейския съюз и нашият единен пазар намират мястото, което им подобава в е, световната економика. По време на кризата в еврозоната, е, когато е, е необходимо е, предвид състоянието на економиката да се създават нови работни места, ние трябва да се занимаваме с економическите и финансовите последици от кризата. И днес, когато Европейския съюз създава инструменти, които водят от тази цел, е нещо абсолютно разбираемо. Много се радвам, че ние изготвяме инструмент, който ще ни принуди да бъдем по-изобретателни и който ще допринесе е, за е, нашата изобретателност. Е, огромните цени, които трябваше да плащаме в миналото, остават. Става въпрос за цените за патентите, поради което сега много интересни идеи ще засилят позициите на Европейския съюз в световна търговски обмен. Европейския съюз ще бъде силен партньор в световната економика. Обаче всичко това остана без последици. Аз съм говорил с много изобретатели, особено в Полша. Те ми казаха, че няма никаква полза от това, че има патенти, защото цената е толкова висока, е, че вероятността да се приложат на практика в промишлеността става минимална. Ето защо ние, ние сме длъжни да променим тази ситуация. Ние можем да работим е, е, примерно съкръщаване на е, сроковете. Шест месеца при положение, че десетилетие е водена дискусията по европейския патент, не е дълъг срок. Вярно е, че не е дълъг срока, но като се спомня с какво въодушевление започнахме да работим по единната патентна система по време на полското председателство, изпитвам съжаление, защото при положение, че съвета се държи както не трябва по поради е, някакво неправилно разбиране или някакви нови аргументи, които се появиха, ние е, трябваше да потърсим компромис. Е, компромиса вече беше очертан. Мисля, че трябва да благодарим на господин Камерун и на нашите британски колеги за идеите им в опита да променят нещо, за да е, се е, е, защитят, може би, в по-добра степен някои британски интереси. Аз се радвам, че работата ни приключва. Искам да ви кажа, че не, няма основание да се от самозадоволство, защото създаването на специален съд е ключов момент, обаче иска, трябва да сме сигурни, че процедурата е разумна и е, логична за да не се стига до спорове. Примерно, когато е, трябва да има е, патент е, по биологични процеси или по електронни изобретения, мисля, че трябва да имаме предвид, че ще има повече противници, отколкото тези, които ще ни подкрепят. Искам да ви благодаря за работата на докладчиците и на всички, които допринесоха. Благодаря, колега. Следващият оратор от името на социалистите и демократите, господин Коферати. Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, стигнахме до един важен резултат, до важна стъпка напред. Този резултат е още по-важен, ако се замислим за рисковите, които през последните месеци бяха надвиснали от нас, да се провали предложението на комисията и да не бъде прият. Всъщност, с удоволствие ще кажа на господин Бърние, браво, че доведохте до край една мярка, която от 1956 година се обсъжда. Радвам се също така, че успяхме да разрешим някои деликатни юридически проблеми. Създаването на единна патентна защита вътре в Европейския съюз има изключително важно значение за рестартирането на европейската економика, за растежа на тази економика, за развитието на новаторски идеи и за завършването на вътрешния пазар. Изключително сме удовлетворени също така, че Европейския парламент успя да участва по време на триалозите и да постигне важни резултати. Успяхме да въведем по-добра интеграция на малките и средни предприятия, които са изключително важни за нашата производствена система в рамките на тази единна патентна защита и да им дадем възможност да се ползват за допълнителни средства за превод на английски, френски и немски. Езиковият проблем всъщност е, доведе до много спекулации, дори и последните дни. Спекулации, които объркват е, крайния резултат от този общ пакет, който сега ще одобрим и които крият всъщност е, важните мерки, които са свързани с защита на МСП от малки държави, които не са представени в тази система за превод за търговски цели. Парламентът и съветът решиха да спрат своето гласуване и ние а, изразихме своето възмущение от ужасяващото поведение на съвета. Ние взехме две политически решения. Първо, проблема да не се превърне в междуинституционална битка и да се търси едно решение, което да е в рамките на учредителния договор. След пет месеца консултации и срещи се стигна до едно предложение за компромис, което включва а, правно основание, което е удовлетворително за всички. Дава се възможност за един защита на правата на интелектуална собственост. Всъщност така разблокирахме системата за защита на европейските патенти. Но трябва да се каже, че съветът се държа неподобяващо и това е един доста опасен прецедент за законодателния процес в Европейския съюз. Надявам се това да не се случи пак в бъдеще стигнахме наистина до единственото възможно решение на проблема, което защитава четирите цели, които сме си заложили. По-низки цени, по-голяма защита, облегчаване на бюрократичната тежест и правна сигурност. Нашата производствена система има нужда от точно такъв тип стимул и от тук ще дойдат много важни тласъци за развитието на системата. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Сега давам думата на следващия оратор, госпожа Викстрем, за 3 минути. Дами и господа, трудно ми е да израза с една дума това, което чувствам днес. Най-после, най-после постигнахме нещо, което не можахме да постигнем през последните 50 години. Единна патентна защита. Не. Освен на положителната последици за малките и средни предприятия, новаторите, отделните научни звена. Важно е, добре е, че все пак 25 от 27 успяха да се споразумеят, за да постигнат до това решение. Но Испания и Италия решиха е, да останат извън е, споразумението за сега, но както правилно беше казано, вратата е остава отворена и ние се надяваме, че в, е, в бъдеще те ще се присъединят към нас. Бих искала да благодаря на комисаря Барниез, на комисията за направените усилия. Аз се радвам, че той е човекът, който успя да постигне значителни резултати. Бих искал също така да, да благодаря и на тримата докладчици Рабкай Балдасаре и Лене и за положителната работа извършена в парламент. Аз се радвам, че бях част от и участвах в постигането на това а, споразумение. А, за бъдеще ще има една единна защита, която а, ще може да бъде допълнена с един, с един европейски патентен съд, който ще може да закриля новаторите и а, е, малките и средни предприятия. По този начин те вече няма да трябва да, се, а, е, да бъдат изправени пред различни системи и пред а, е, различни а, съдилища, а пред един съд, който ще а, прилага едни единни правила и мерки. Също времено е необходимо системата да бъде е, олекотена от цялото бюрократично бреме, с което което и се налага в а, е, е, момента. По, то, по този начин наистина ще завършим единния вътрешен пазар и ще, а, е, ще можем да вървиме напред а, и за да развиваме конкурентоспособността на Европа днес, утре, след няколко месеца. Това е един от няколкото а, инструменти, които ще ни позволят а, да а, насърчаваме и развитието, економическото развитие на Европа. Сега от името на зелените госпожа Ликтам. Благодаря ви, скъпи колеги. Днес е, ние обсъждаме патент, който в кавички е европейски. А докато Европейския съд се произнася е, върху иск във връзка с правното основание. Това е нещо, което ние винаги сме спазвали, но днес не го правим за да, бъдат, е, за да бъде всичко ясно. Аз лично винаги съм воювала за европейски патент, който да бъде достъпен, който да бъде на достъпни цени, на който да обслужва малките и средни предприятия т.е. европейски патент, който ни дава възможност да вървим напред. Но това, което е на масата днес, не спазва тези условия. Господин Рабкай разказа миналото на този патент. Аз съм сигурна, че е имало проблеми. Това, което всъщност предизвиква разногласие, е оценката на компромиса, който днес е на масата. Той е на масата, защото е, съвета отмени много важни членове, много важни членове е, от предложението по настояване на Камерун с, с този компромис се създава международен патент, но не и европейски патент. Е, ние искаме, ние загубихме възможността да упражним влияние във връзка с европейския патент. Знаете, че самия Европейски съд разполага с много малки възможности е, за да упражни влияние. Вие всички знаете какво значи преюдициално искане. Няма нужда да ви го обяснявам. Въпросът е, е кого ще обслужва този правилник. Сега системата се осложнява допълнително. Е, тя ще попречи най-вече на малките средни предприятия. Големите групировки имат армии от юристи, е, които ще им помогнат, докато малките средни предприятия не разполагат с такива юристи за това те се обърнаха към нас. Е, те ни казаха, че с такъв е, потент реално не им се оказва никакво съдействие. На второ място е, и по-големите предприятия и гражданското общество протестират и заявяват, че не ни е необходим такъв европейски патент за европейската промишленост. И накрая цената. Безспорно, за регистриране на патент цената ще бъде по-ниска, но цялото съдебно производство ще се ускъпи в случай на съдебен спор. И отново цената ще бъде поета от малките средни предприятия. Самите учени отхвърлят този модел, самите учени отхвърлят компромиса, защото този компромис е, вече е утвърден и не може да се промени. Още нещо искам да добавя. Много е, често Европейската патентна служба стига просто до границите на патента, независимо от това дали той е пожизнен, дали е, се патентоват програмни продукти. Така че нашите възможности са изключително ограничени, за да гарантираме, защото това, което Европейския парламент иска, онова, което европейското общество иска. Това не е патента, който ние желаем и заради това аз няма да гласувам за този патент, защото той застрашава това, което по принцип трябва да закриля. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Карим. Господин председателю, първо искам да благодаря на колегите докладчици, както и на комисара Бърние. Те е, бяха водещите фигури в а, този процес. Колеги, това е един отличен пример за това какво ни е наред на Европа. Голяма част от колегите, които чисто и просто, понеже са по-възрастни от мен, са по-умни, цитират предисторията, от кога се точи този въпрос. След 40 години решихме да решим проблема. В комисията казах, трябва да излезем с компромис, като имаме един немско говорящ съд в Великобритания, английски в Париж, испански като дефолтен език. Нещо от този род. И явно съвета реши, че това е сериозно предложение. То не беше. Новаторите не имат нужда от такава мярка. Те имат нужда от бързи действия. Не само по този въпрос и по много други. Китай ни диша във врата. Какво е положението? Като докладчик, който се занимава с отношенията между Индия и Европейски съюз, говорих с индийците за това как трябва да подсилят защитата на правата на интелектуална собственост. Сега ги поглеждам и сравнявам тяхното с нашето положение. И трябва да ви кажа, че им завиждам, защото ние изоставаме. Какво се случва в САЩ? Три пъти повече патенти са издали от нас. Китай два пъти повече патенти. Ако погледнем растежа на броя на заявките на патенти, ще видим отново, че Китай, Япония и САЩ имат 82% от общия брой нарастване на заявки за патенти. Няма как да преувелича колко е важна тази мярка. Тя е жизнено важна. Трябва да отговорим на търсенето. Спешна е необходимостта. Благодаря, скъпи колеги. Сега давам думата на господин Масталко от името на Обединената левица. Господин председател, дами и господа, бих искал да благодаря на докладчиците за извършената работа. Наистина трудно им е било. И това още Факта, че от 60-те години се опитваме да, да постигнем хармонизация е красноречиво за това. Но 25 държави членки се присъединиха към компромиса, въпреки проблемите с езика. Това означава, че никой не е 100%, доволен от постигнатото, но все пак смятам, че този документ е една крачка напред и едно наистина упростяване на цялостната система. И Същевременно новата единна система ще доведе до значителни економии на средства и смятам и се Виждам същевременно, че кипърското председателство бих искало да доведе нещата до ем, успешен край. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на господин Батен за минута и половина. Благодаря ви. Още, още веднъж аз, е, е, е, всъщност има високо уважаващ съд в Великобритания, е, където има около 700 хиляди е, лири годишно и това в момента е застрашено. Специалистите на патенти казват, че е, има искане и аз мисля, че има безпокойства за това, че ще има нови назначения, така че трябва да има същото решение, ниво на решенията. Аз мисля, че всъщност тези държави членки е, много от малките предприятия имат много малка съдебна практика, малко съдии, които се занимават с патентите е, и е имало малко спорове. Е, а, има твърде много законодателство от тук е, в полза на много големи предприятия за сметка на малки средни предприятия. Малките средни предприятия и отделните лица ще бъдат, е, няма да могат да защитават достатъчно патентите заради цената, а освен това и неудобството, защото те трябва да ходят в Франция, в Германия, за да закрилят работата си вместо до местни съдилища. Е, чуваме, че по този начин ще има намаление на цените, обаче това не е мнението на експертите. Смята се, че е, всъщност три пъти ще се увеличи цената при спорове и заради това депутатите от Великобритания ще гласуват против тази мярка. Приемете ли от господин Карим синя карта? Имате думата. Господин председател, благодаря. Господин Батън, това, което казахте току-що, са пълни глупости. Тази мярка последните 40 години се вари и се пече. Кога веднъж сте дошли на заседание на комисията и сте изразили тези свои възражения? Имали сте много възможност. Нито един член на партията на независимостта на Обединеното кралство не е дошъл на заседание, а седите тук и се перчите. Пълно скудоумие. Please, за разлика от вас, аз не съм защитник на Европейския съюз. Получил съм информацията си от господин Пакенбърг, доктор, който е експерт по тази сфера, който може да практикува право в две държави членки, бил е член на комисията на експертите на Европейската комисия и се отегли от 2011 година от тази комисия аз по никакъв начин не искам повече европейско законодателство и цитирам експерт. Експертите знаят за какво говорят. Ще бъде много забавно, господин Карим, да ви дам още веднъж думата. Сигурно не мога. Може да си поспорите един с друг, може да ме информирате какво се е случило в вашия спор. Съжалявам, не мога да ви дам пак думата. For anderthalb Minuten Herrn е, господин председател, господин председател, единния патент е една пр прекрасна идея и създаване на единна система за, за, за закрила е, е още по-прекрасна идея, но цялата система е толкова толкова сложна, че до сега не можахме да постигнем нищо. Юри, закон, законодателството е различно от държава на, на държава. Има преходен преходен период. Не знаем колко време ще е, продължи този преходен период, а и цената няма да спадне за новаторите, за малките и средни предприятия, за е, стартъп. Е, на практика цените се увеличават, защото те действат само в рамките на една страна. Италия и Испания, ако вместо Но Наш, не, не, не, не сме постигнали нищо единно. Ето, говориме, за, говориме за единност, но пред, нашите граждани не, не се чувстват представени, е, предприятията не се чувстват е, в, една, е, в един единен пазар. Това е само едно, един съвет на, е, и съюз на бюрократи. Благодаря ви. Сега Господин Лопес История с 4 минути. <clears throat> Благодаря, господин председател. Дълги години се опитвахме да постигнем единствен, действително единна система, която да гарантира единна защита на цялата територия на Европейския съюз. До тук е, всички сме съгласни и аз съм за това такъв патент да фигурира в нашата правна система. Той трябва да бъде ефтин, без дискриминация, да се спазват принципите на договорите за социална и териториална кохезия. Трябва да се гарантира принципа за сигурност, да бъде балансиран, да се защитават интересите на малките средни предприятия и да се насърчава економически ръст в целия Европейски съюз. Мисля, че всички сме съгласни по този принцип. Правната система, която ни се предлага в момента, е противоречи на кохезията, на правилата правната сигурност, вреди на трети лица, скъпа е. е. Скъпа е просто защото съветът и комисията решиха, е, че е, тази защита е нещо, което е неизменно и не търпи промени. Създава се съд, който обаче има три седалища. Комисията и държавите членки решиха да не търсят решения по силата на договорите, а предпочетоха засиленото сътрудничество. И заради това ние предлагаме да се гласува срещу трите е, доклада Съвета се наложи. Испания и Италия сезираха Европейския съд. Мисля, че усилията на докладчиците са достойни за комплименти, но въпреки всичко те са тръгнали е, по лош път. В моята страна повече от 90% от предприятията са малки и средни предприятия. Патента е монопол върху използването, т.е. противоречи на свободната конкуренция. Е, всъщност има изключителни права върху търговското разпространение, обаче се забранява възпроизводството от трети лица. Именно достъпа до техническата информация в патентите, който дава възможност за иновации и защитава изобретателите. Това е причината, поради която в системата няма баланс с трети лица е, спрямо този, който регистрира патента, няма никакъв никакъв напредък. Реално се фрагментира вътрешния пазар, Ови, има засилено сътрудничество, но ние се чудим дали наистина тези 25 е, е, са подписали международния договор за закрила на, на, пра, на правото. Е, има различни съдилища за решение на спорове. Системата е скъпа, тъй като има различни съдилища за различните спорове. Не е най-практичното решение във връзка с правната сигурност. Трябва, освен това, има и правилник за преводите. Предприятията в някои страни е, ще осъществяват цялото производство на техен език, докато други ще използват техен език. Е, така че е, не знам дали ще се пестят средства при разпределението на иновациите. С този компромис ние всъщност се отказваме от реална патентна система. Няма визия дори за езиците. Има три езика. Няма за съда. Ще има три съдилища. Нито за обхвата, нито за съдържанието на патентите. И накрая искам да цитирам Европейския институт е, за интелектуална собственост и право на конкуренция. Там се казва, че единия патент е крачка назад във връзка с качеството и способността на патентното право. Пропускаме възможност да се модернизира европейската система чрез патенти и е, ние трябва да се върнем към духа и буквата на договорите. Никой не трябва да налага своята воля на останалите, всеки трябва трябва да приема някаква загуба. Благодаря ви, колега. Госпожа Герингер де Оденборг. Благодаря, господин председателю. След над 30 години преговори, мисля, че най-накрая сме на последната права. Компромисният пакет е, е пред нас и ще можем да защитим новаторските си идеи в 25 държави членки. Системата ще бъде упростена в сравнение с настоящата. Разходите ще паднат 80%. Най-накрая имаме инструмент, който да защити конкурентоспособността на Съюза. Разходите за патенти са 10 пъти по-високи от тези в САЩ по-настоящем. Общите разходи възлизат на около 25 000 евро. Благодарение на това предложение те ще паднат на 5. Голямата част от изобретенията биват продадени на купувачи отвъд океана, защото а, изобретателите не могат да си платят патентите. Ние не налагаме нова система. Ние предлагаме един инструмент, който дава по-голяма сигурност и намалява разходите. Всяка едно дружество сега ще може да реши кое за него е по-добро. Дали искат национален патент, европейски патент, приложим в една или повече държави членки, или единен европейски патент, патентът, който обсъждаме днес. Това е една отлична възможност за всички и за малките и средни предприятия. Защото така те ще работят по-добре, ще има подпомагане на техните разходи за превод. Компромисът удовлетворява всички страни. Шести и осми член сега са част от едно междуинституционално споразумение и вече имаме отлично правно основание, един много добър текст, един последователен, цялостен текст, който не е много различен от първоначалния. Благодаря на докладчиците и на комисаря Бърния. Благодаря. Следващия госпожа Тиена. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Много дълго време ние, европейците, но най-вече нашите предприятия, нашите малки и средни предприятия, очакваха с нетърпение този ден да постигнем единна европейска патентна защита. До сега тази защита е трябваше да се иска във всяка една отделна държава членка. По този, на, по този начин имаш огромна бюрокрация и едни е, цени, които никой просто не можеше да си позволи. Е, Съединените щати и Китай се подиграват е, с нас, защото ние непрекъснато настояваме за защита на интелектуалната собственост в техните страни, а ние не можем да го направиме за нас. Италия и Испания не участват в това споразумение, тъй като Три са езиците на патент. Три са, на, три, на три езика ще бъдат а, проведени тези патенти френски, английски и немски, но все повече и повече ще прибягваме към а, машинен превод, който е все, повече, все по-качествен, а от друга страна повечето от 80% от патентите са на английски езици. Обаче, Европе, Европейския съд и за бъдеще продължава да да а, тълкува европей... ще продължава да тълкува европейското законодателство и нещата няма да се, да се променят. Благодаря ви. Следващия господин Енг. Благодаря, господин председател. Зелените е, ние искахме да има такъв единен патент. Ние продължаваме да искаме да има единен патент. Обаче, ако иска, трябва да има е, такъв патент, трябва да има правната и политическата структура в Европейския съюз. Но това, което виждаме, това, което е на масата, е, което е, се подкрепи от мнозинството, е всъщност противоположното на това. Това споразумение показва, че Европейския парламент ще прилага или неговите политическите власти за бъдеще в патент тяхната система ще създават нещо като организация, която е извън Европейския съюз. Тоест, е, е, съдебната система, правната система за този патент ще бъде извън реалната правна система на Европейския съюз. Това е нещо лошо за иновациите и за патентите в Европейския съюз. Защо е важно това? Е, защото както вече някои казаха, от десетилетия ние е, имахме так, е, европейски, европейско бюро за патентите. Е, това е международен офис извън Европейския съюз, извън контрола на Европейския съюз и на патент и на Европейския парламент. Виждаме докъде се стигна. Договора, който е основата за работата на Европейския патентен офис, категорично заявява, че не можете да патентовате живота или програмни продукти. И ние знаем, че е, този този патентен офис вече не се интересува от това. Той дава патенти така или иначе с различни правни формули. Примерно да кажем за програмните продукти казват никога няма да е, позволим да патентоваме правни продукти в този вид. Ние патентоваме само програмни продукти, които са на компютрите. Е, това са глупости, обаче именно така работят. Това щеше да бъде възможност е, патентната система да се усъвремени, да бъде под правен и политически контрол. Ние пропуснахме тази възможност, защото просто даваме още по-голяма власт на тази организация, която е извън закона действително аз приканвам колегите отново да помислят. Ние имаме различни мнения за патентната система, обаче има нещо, по което сме съгласни. Ние сме съгласни за това, че е нещо много важно за европейската економика, как работи патентната система. Ние всички сме съгласни, че добра патентна система е добра за економиката и за иновациите. Ние това искаме, докато лошата система вреди и просто, просто вреди. И при положение, че сме съгласни по това, е, просто нещата губят смисъл. Е, няма смисъл да абдикираме от властта и да се отказваме от малкото неща, от това, което ние като политици можем да извършим чрез законодателство. Така че много ви моля, подкрепете измененията на зелените. Нека да започнем да работим върху истински единен патент. Благодаря. Следващия оратор за една минута господин Кошушник. Благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми колеги. Господин Бърние каза, че иска да бъде последният комисар, който се занимава с тази тема. Познавам го, зная как работи, наистина му желая успех, надявам се да постигне тази си цел. Желая също на господин Рабкай и на всички малки и средни предприятия budou stejně o 800 eur vyšší, než je tomu. Пакетът ще помогне намаляването на разходите, но пак ще струва а, с 800 евро повече, отколкото един патент в САЩ. Нашите патенти трудно а, ще бъдат а, конкурентоспособни, но пък те ще помогнат за споделяне на знания между учени и а, дружества. Много е важно а, да има висококачествен и повтарям висококачествен машинен превод, защото достъпните а, патенти са единствените, които ще ни доведат до по-силна економика. Надявам се нашата единна патентна защита да бъде силна и да се надявам двете страни, които в момента не участват, да се включат по-късно. Благодаря, скъпи колеги. Следващата господин Енен, една минута. Благодаря, господин председател. Пакета, който ни пред, пред, предоставяте в момента е всъщност а, е, един, един, един начин да се организира едно, едно бягане на дълги разстояния между различните капиталистически системи, които искат да поемат всичко в своите ръце и онези, които все още искат трудещите се да могат да, да, да разполагат с средствата на производство и с своето бъдеще. Искате да разсмеете китайските и американските е, законодатели, защото ва, вашият патент нищо не решава, а само ще разпер, е, са малките и средни предприятия и ще даде концентрация на, на властта и на парите в ръцете на някой, е, на, мал, на малцина. Той ще бъде просто едно е, нарушаване и един, една пречка пред цифровата революция. Следващ. Господин Обермайер, председателят, ако обичате, говорете малко по-бавно, е, за да може колегите преводачи е, да е, ви следват. Вярно е, че една минута е една минута и не може човек да каже всичко за една минута. Сега давам думата за една минута на господин Жоко. Господин председател, е, ние обсъждаме много важно предизвикателство пред правната система в Европейския съюз и тук е, чухме оптимистични изказвания, но аз смятам, че те не отговарят на действителността и на някои реални заплахи особено за малките и средни предприятия и особено за малките и средни предприятия в новите държави членки. Е, международните концерни и групировки ще бъдат по-добре защитени, особено ако идват от Япония или от Съединените щати или от големи държави членки. 80% от всички регистрирани патенти реално идват от е, тези предприятия, така че те ще могат да използват монопол монополната си позиция, а ние трябва да си припомним, че много често големите компании използват патенти, за да спрат е, достъпа до пазара на малките и средни предприятия. И малките и средни предприятия реално имат много малък дял от пазара. А от друга страна, регистрирането на патента ще се увеличи експоненционално, така че нашата економика ще пострада. Благодаря. Следващия оратор за минута и половина, господин Обермайер. Господин председателю, единният патент може да направи Европа по-силна на международната сцена в сравнение с САЩ, с Китай, намалява се бюрократичната тежест. Всичко това са положителни неща за предприемачите, но аз, да ви кажа, съм скептично настроен. Първо, що се отнася до правната сигурност и до разрешаването на споровете. Има национални съдилища, които като че ли отиват някъде на заден план Националното законодателство също и остава само европейското. Качеството на издадените решения става малко съмнително. Започваме да се съмняваме и в бързото придвижване на делата. Само 25% от делата могат да останат в националните съдилища. Всичко ще отива някъде, решенията ще се, разре... ще се вземат при закрити врата. Причам и на акта всичко това. Разходите няма да паднат, според мен. Хората казват, че пет пъти ще се увеличат. И рисковете също ще се увеличат пет пъти. Не можем да поемаме такива рискове. Правосъдието така става по-скъпо. Малките и средни предприятия нямат нужда от такова нещо по-настоящем. Затова искам да сме сигурни, че решенията на патентния съд ще могат да бъдат обжалвани пред друг съд. След това възниква проблема също така с растенията и биологичните процеси. Следващите колеги не са в залата. Господин Бозотил го няма. Не го виждам. Така че минаваме към госпожа Мерки с две минути. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да благодаря на докладчиците за е, сложната работа, която извършиха след 40 години е, усилия, стигаме до някакво решение по един много спорен въпрос. Сега, дали сме постигнали достатъчно? Дали това е, дали за 40 години не можехме да, е, напред, да постигнем много по-голям напредък? 40 години работим по единната патентна система, без да постигнем някакво съвършено съвършенство. Знаете, е, че има спор относно за езиците, всяка държава дърпа конците към себе си и този този патент, разбира се, ще бъде един нов инструмент за европейското новаторство, което, което ще подпомогне европейското новаторство, но би, щеше да бъде добре, ако наистина го подпомагаме по някакъв а, начин. Разбира се, говориме пред, предимно за интереси, за средства. Но важно, важното е да дадеме нов тласък на политиката на новаторство, да дадеме възможност за развиване на конкурентоспособността в Европа следващ. Um, Благодаря, господин председател. Много се радвам, че европейският патент най-после е тук и компромиса, който е постигнат и се по време на Белгийско председателство през 2010 година положи основите. С този компромис всъщност ще се даде възможност да се напредва в бизнеса, технологията да се запази позицията на глобалния пазар. Току-що се каза, че е, Авока Женерал е, е, се произнесе по иска на Испания и на Италия, така че отпадна последното правно препятствие пред единия пазар. Ние знаем, че всъщност ще има по-малко административни, правни и разходи, с тези, които искат да регистрират патент, докато правните решения ще дадат по-голяма правна сигурност и ще се прилагат. И аз мятам, че това е много важно за малки и средни предприятия. Е, адекватната закрила е първа стъпка към повече иновации и нова политика на пазара. Е, е, трябва да се прилагат и повече усилия, за да може новите иновации да излизат на пазара, както от публичния, така и частния сектор. Това само ще увеличи нашата конкурентоспособност. Благодаря ви много. Господин Стимански, на думата за една минута. Благодаря. Европейската патентна защита цели новаторство. Целта също така е улестен достъп до съдилищата, но този пакет върви срещу целта си. Ако го приложим на практика, голямата част от хората и дружествата ще трябва да приемат хиляди патенти, които са на чужд език, и решения, които са приети в чужди държави, пак на различен език. На съда, пред съда, трябва да се явиш на език, който не познаваш, трябва да платиш повече за адвокат, за превод, т.е. правната защита не е истинска защита. Имаме нужда от силна система, където силните ще бъдат още по-силни, а пък а, слабите не стават по-силни, си остават точно толкова слаби. Така че малките дружества всъщност ще имат труден достъп до пазара. Ако погледнете, че по-голямата част от е, патентите са на малки и средни предприятия, ще видите колко е голям проблем. Благодаря, господин Ферер. Благодаря, госпожо председател. Ние признаваме необходимостта да бъде създаден един европейски патент за отделния е, изобретател или университетите, но не можем да приемем предложението, което е, ни предоставя представяте в момента. Трябва да има едно обществено допитване, трябва а, също, същевременно целият, е, целият, целият процес е, се е развил в интерес на големите предприятия и на а, е, монополите. В крайна сметка никой не е могъл да се намеси в а, е, това. Със, същевременно има, има много ограничения, когато става дума за чувствителни сектори или когато става дума за спорове. Съще, съще, същевременно проблема с езика продължава да се поставя, т.е. има привилегировани страни и езици спрямо други, така че това в никакъв случай не е най-доброто решение. Следващия. И, е, и кялата галиму проблем. Аз Бих искал да привлека вниманието ви върху е, някои коментари, които могат да се чуят. Е, Европейския патентен офис е, трябва да подобри качеството е, на машинния превод на три основни езика английски, френски и немски. Е, докато е, много по-малко внимание се отделя на превода към малки езици. Е, така че трябва да има повече от една година за висококачествен превод на някои езици, като например към литовски, който е сложен език. И заради това смятам, че страни като Литва е, трябва е, да получат достатъчен преходен период, за да може да има постепенен преход към машинен превод. Говори си за превод на спецификациите на патента и той да стане публично устно, т.е. ще има изключителни права а, на този, който е регистрирал патента и при неправилен превод може да се подведе някой. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря. Господин комисар, господин министр, дами и господа, защитата на патентите в Европейския съюз ни струва много, 10 пъти повече, отколкото това струва в Китай или САЩ. Много колеги вече го споменаха. Ако тази сутрин говорим за защитата на патентите и ако приемем тази защита, тя ще се окаже един краягален камък при завършването на единия европейски пазар. Поради тази причина ще започна изказването си с едно благодаря. Благодаря на колегите, които работиха по тази тема и най-вече на докладчиците, господин Рабкай, Балдасари и Лена. Много колеги в Европейския парламент се занимават с тази тема десетилетия и не са дали възможност идеите им да потънат в забвение твърдо са отстоявали позицията си, но са работили и конструктивно, за да може да имаме наистина е, единна патентна защита. Аз съм баварка. Голямата част от е, малките и средни предприятия в Бавария от много години, дами и господа, е, заявяват, че решението за Европа е единния патент. Надяваме се този единен патент да бъде гласуван днес и смятам, че той ще се превърне в един катализатор за растеж, за работни места, в Европейския съюз и по-специално за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия се молят за този патент от години. МСП са онези, които обучават младите, които създават работни места в Съюза. Те са онези, които имат най-голям потенциал за новаторство в Съюза. И ако приемем този патент, който ще доведе до по-малко време, по-малко средства за патентите. Ако не правим всичко това, това ще означава, че работим много добре. Надявам се да подкрепите а, пакета. В Комисията по промишлеността от години се обсъждат предложения на Европейската комисия за акта за малкия бизнес. Един от основните въпроси, който трябва да бъде разгледан по важ, по-съсредоточено е, че малките и средни предприятия не са толкова мобилни като другите. Но това е защото нямат защитени патенти във всички държави на Европейския съюз. Поне до сега. Много трудно стигнахме до този патент. Много от колегите говориха по въпроса, защото от 70-те години насетне се говори за това, говори се за езиците. Аз съм 13 години в Европейския парламент и с тази тема години наред съм се занимавала. Над 90% от заявките за патенти се подават на английски. Аз обичам езика си, дори и местния диалект ценя високо, но смятам, че изборът само на три езика е добър. Надявам се Италия и Испания да се възползват от тази възможност, от отворената врата, която им се предоставя. Защото това не е краят. Надяваме се това да бъде решение за всички 27 държави членки на Съюза. Сега съдилището и неговото седалище. Имаме три такива. Седалища, три. Е, добре, това е европейски парадокс, но така стоят нещата. Не можахме да вземем единно решение. Докладът по собствена инициатива на господин Лене е, повдига някои важни въпроси. И накрая Не, не трябва винаги да се стремим към най-доброто, трябва да можем да работим и с доброто. От години спорим с комисията, надявам се нещата да завършат добре и предложението да бъде подкрепено. И кирия Моника Фласикова Бе. Госпожа Ниблер, сега давам думата на госпожа Фласикова Бенова. Благодаря, госпожо председател. Единна патентна система, наред с националните системи, е нещо, за което се бориме от години и години. Комисията сега предложи един пакет законодателни мерки, който ще позволи на отделните предприятия и е, отделните лица да е, получат европейски патент. Основната причина, поради която е, изобретателите не търсят европейска защита, са високите разходи. Разходите, които е, са от порядъка на 22 000 до 26 000 евро. Е, единия патент раз, намалява тези разходи до 680 евро и е, същевременно намалява и административното бреме за малките и средни предприятия на първо място. времено това позволява по-доброто предвижване на стоки и услуги в, в Европа и ще е, отдели средства, които биха могли да бъдат насочени към инвестициите, от тези 3%, които са предвидени в е, стратегията до 2020 година. Е, парламента трябва обаче да бъде в течение на всички взети по, по междувременно решение. След. Eh, благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Искам да поздравя и господин Бърние, защото след дискусия от 40 години вие постигате финала, стигате до финала и ви благодаря от името на моя регион Брабан, където има е, четири искания за регистриране на патент на ден и ние много се радваме. Аз е, е, лично съм се опитал да регистрирам два патента патента Бенелюкс, защото тогава нямах право да поискам регистрация на европейски патент. Аз, разбира се, съм за е, закрилата на интелектуалната собственост. Знам, че това е много важно и за това знам, че днес можем да изпитаме само задоволство от гласуването на патентния пакет. Съжалявам, че две страни не участват в системата въпреки че 40 години сме работили въз основа на единна система. И затова смятам, че е жалко, че тези две страни остават на страна. Надявам се с голямо мнозинство е, да приемем пакета. Господин Чиновски има думата. пани paní и пане комисари. Госпожо председател, господин комисар, приемането на единният патент – е вече на крайната права. Той ще даде тласък на конкурентоспособността на европейските дружества. Чешката търговско-индустриална камера също гледа положително на този патент. Приемането е много важно, но това е първа стъпка. Трябва да се изпълни с живот този пакет и очакванията от него трябва да станат факт, защото и бизнес и учените имат големи очаквания. Чисто административно нещата трябва да са опростени, трябва да има защита и извън рамките на Европейския съюз. Добрите намерения често се удавят в прекалено много бюрокрация. Надявам се това да не е така тук. канал. Рак, имате думата за една минути. Целта на системата идейен патент е всъщност да се засили във възможността капиталистическите монополи да а, имат да, да, да, да контролират е, интелектуалната собственост на по-ниска цена. Това ще даде само повече е, сила и повече е, правомощия на големите монополи. По този начин трудещите се ще имат още по-мал достъп до услуги, стоки и до важни сектори, като здравеопазването, образованието и така нататък, които ще станат обект на спекулации от страна на капиталистическите монополи. Същевременно един, единните правила ще се наложат на националното законодателство, защото за сега и все повече и повече тези продукти ще бъдат търговски, а не услуги и стоки от обществен интерес. Господин Морганти, европейският патент, разбира се, може да бъде много полезен. Разбира се, ще паднат средствата много за регистрация, за превод в различните държави, където човек иска да подаде тази заявка. Дружествата, особено малките, ще могат да спестят хиляди евро за всеки един патент, което е много важно, особено в период на криза. Ако искахме обаче наистина да спестим пари, трябваше да изберем един официален език. По различни причини, това няма как да не е английски. Този триезичен режим е много арогантен и не се разбира защо френския, например, и немския трябва да бъдат сметнати привилегировани езици пред другите, останалите. Същият съд на европейските общности съвсем наскоро отхвърли трите езика за конкурсите ЕПСО. Не вярвам, че за европейския патент трябва да се подходи по различен начин. Така че хубаво е да се пести, но трябва да се прави до край, без такива абсурдни френско-немски привилегии. Ало, за е, три лепта. Господин Гало има думата за три минути. Госпожа Гало, пардон. Благодаря, госпожо председател. Е, както моите колеги напомниха, от 40 години Европа очаква своя патент. Ето ни. Преживяваме исторически момент и бих искала да благодаря на комисар Мишел Барние. Този патент е необходим инструмент за насърчаване на научно-развойната дейност, за насърчаване на инвестициите на европейските предприятия в научно-изследователската дейност. Европейската економика се нуждае от изобретения, от повече творчество, защото цифрите, с които разполагаме, далеч не ни радват. Днес се регистрират 60 000 патента в Европейския съюз срещу 72 000 в Китай – и 224 000 в Съединените щати. Така че ние губим битка и трябва да реагираме. Пакета, който гласуваме, се критикува от някои депутати и университетски преподаватели. Според тях е, законовата рамка, която изграждаме, не е съвършена. Аз е, споделям някои от техните критики, но е, не могат да ни спират академични дискусии. Важното е отражението на това законодателство върху европейското е, економика защото едината защита чрез патенти ще намали 6 пъти цената на регистрация на патента, защото минаваме от 30 000 на 5 000 евро. С други думи, патентът ще стане по-достъпен за малките и средни предприятия и ще засили конкурентоспособността на нашите предприятия. Важното е, е да изградим система, в която да няма противоречия, система за единна защита, като се основаваме на практиката на Европейския патентен офис, който е, вече се е доказал и е, като се съобразяваме с становището на Европейския съд, във връзка с съдопроизводството. Решението е от март 2011 година. Важното е най-после да преодолеем затрудненията на член 118 от Лисабонския договор, по силата на който трябва да има единодушие в съвета във връзка с езиковия режим за нова интелектуална собственост. Предвид обстоятелствата обаче, предвид е, политическите и правните затруднения, пред които сме изправени, това е най-добрият възможен резултат. Така че настоявам от все сърце да поздравя господин Рабкай, господин Балдасари, господин Лене за усилията, които положиха, за търпението, което проявиха и за умението да постигнат компромис. Нека да дадем шанс на тази нова законова рамка, която сега се появява. Нека да наблюдаваме как се прилага на практика, кои са силните и слабите страни. Европейският законодател винаги ще може да я промени и да я усъвършенства за в бъдеще. И накрая искам да изразя искрената си надежда, че Испания и Италия ще променят решението си и ще участват пълноправно в единната европейска защита чрез патент. Това е чудесен инструмент за економически растеж и укрепване на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря, госпожа Гало. Господин Лъквинсън, имате думата. Так благодаря много. Ако гледаме положително на нещата, най-после, нов... най-после постигнахме един европейски патент. По този начин ще се създадат по-добри условия за иновацията, тъй като патентите ще бъдат много по-лесно достъпни и по-ефтини. Европейските предприятия е, ще придобият е, много повече, повече позиции и ще бъдат по-силни в един все по-конкурентен свят. По този начин ще се създадат и нови работни места благодарение на растежа. Има. Разбира се, много критики бяха отправени, някои от тях са основателни. Аз не смятам, че постигнатото споразумение е съвършено, но в крайна сметка е, е, достатъчно добро. Новата единна патентна система ще отговори на очакванията и необходимостта и за това е, е добре да се подпише това споразумение своевременно. Крайно време е да имаме общо един европейски патент. Следва. Господин Тремоза и Валчели. Благодаря, госпожо председател. Това ще бъде голям ден за Европа. Гражданите на Европа, дружествата в Европа. След 40 години преговори ще имаме европейски патент, който ще е валиден в повечето държави членки. Това е път за завършване на единния пазар. Испания отказва да се присъедини към този е, голям европейски проект. За мен е срамно, че Испания, поради дребни националистически причини, иска да не участва. Поради това хиляди испански дружества ще понесат щети. Като каталански депутат от Каталуния, която всяка година е, подава заявки за патенти, които възлизат на 30% от общите заявки на страната, аз съм против това, защото подсилвайки вътрешния пазар, ние подсилваме своите възможности за бъдещ просперитет. Испанското правителство като че ли дава повече стимули на повече каталунци да искат независимост вътре в Европейския съюз. Много ви благодаря. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Τρεμόζα Ιβαρσέλς. There is a blue card for you. Е, има синя карта. Е, господин Тремоса и Весел, вие съгласен ли сте да отговорите на въпрос на господин Лопес Историс? Заповядайте. Като говорим за национализъм, вие ме изненадвате след като сте националист, как ще обясните на предприятията в Каталуния, че трябва да се обърнат към три съдилища, които говорят на езици, които не са езика нито на Испания, нито на Каталуния? Кой режим ще бъде полезен на каталунските предприятия отвъд националистическата риторика, която не е испанска риторика? Ние казахме, че искаме такъв патент, дори да не сме съгласни с формата, под която се представя той.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 е, първо, скъпи колега, искам да ви кажа, че от сега нататък е, английският е и наш език. Например, в университета в Барселона има лекции на каталунски и на английски. Следователно, предприятията от Каталуния нямат никакви проблеми. Те изнасят много повече към европейския пазар, отколкото към останалата част на Испания. Няма проблем да се използва английски език, е, което безспорно улеснява всички административни а, всички мерки и съответно се насърчават иновациите. Следователно ви призовавам да не се противопоставяте на този европейски проект. Днес е велик ден за Европа председателката. Има още един въпрос към вас. Приемате ли въпроса? Господин Берсес? Има още един въпрос към вас. Вие приемате ли да отговорите? Да. Господин. Да, госпожо председател, национализма вреди на предприятията. И за това искам да попитам господин Тремоса, защо той не се отказва от национализма, който толкова много вреди на каталонските предприятия? Ами, да, първо ще отговоря на моя колега. Аз съм каталунец, се чувствам се каталунец и се чувствам европеец. И освен това ще му кажа, че на последните избори две трети от избирателите се произнесоха за партии, които са за референдум за независимост на Каталуния. Като Луния е общност която най-много допринася за испанската економика. Ние имаме все повече предприятия, ние продаваме все повече на останалата част на света, така че няма несъвместимост между визия за света, която е все по-открита и да се гордееш с корена си и със своята национална принадлежност. Господин Бойчеховски, имате думата. Благодаря ви. Уинстън Чърчил беше казал а, веднъж, че, че когато човек е прав обикновенно е в мълцинството. И аз а, винаги съм бил в малцинство, когато съм бил проф. И сега, доколкото разбирам, съм в мълцинство, защото аз съм против тази система, против този единен патент, защото в моята страна, в Полша, този проект бе заклеймен от академичните среди, експертните среди, защото всички смятат, че ще се увеличи ще се увеличат разходите за получаване на патента. Някои казва, казаха, че ще, се, ще бъдат защитени интересите на големите предприятия, на мултинационалните предприятия за, за, в пощърп на а, малките. Така че аз мисля, че подобна закрила няма да бъде подходяща за земеделците, за малките предприятия, за различни браншове на промишлеността. Аз съм против и ще съм. Господин Карин, благодаря. Скъпи колеги, госпожо председател тази зала, пък и не само в Европейския съюз, се говори за засилването на вътрешния пазар, за това, че има нужда от економически растеж. Всички добре разбираме, че без економически растеж Европа ще загуби пари и няма да има средства за покриване на доста скъпата социална система. Въпросът е как да постигнем економически растеж в Европа. Много е важно нашите правителства да спазват бюджетната дисциплина, за да има растеж. На второ място виждам огромни възможности в трудовото законодателство, защото това би помогнало на движението на работна ръка и така ще има по-голям растеж. Трябва да инвестираме повече в образованието, в научно-изследователската дейност. И така ще сме подготвили работната си ръка и тя ще може да доведе до растеж на економиката. Но тук възниква проблема. Трудно е хората да защитават патентите си в Европейския съюз. Има езикови проблеми, има проблем с воденето на дела и много други. Има обаче решение на тези проблеми. Ето такъв тип е днешната тема. Решение на проблема. След около 40 години преговори, най-накрая стигнахме един етап, на който можем да създадем потенциално една единна патентна защита. Разбира се, че тази система не е идеална. Испания и Италия, две от държавите членки, не желаят да се присъединят към единния патент, но има 25 държави членки, в които всяка ново, всяко ново дружество, всеки нов изобретател ще имат възможност да се възползват от опростената процедура – за да, има, за да получат единен патент, който гарантира защита в 25 държави членки. В момента в САЩ и в Япония тази процедура е 10 пъти по-ефтина. А ето ни една възможност да станем по-конкурентни. Разбира се, че не е идеално това решение, но то е най-доброто за момента. То ще даде една добра основа за по-нататъчно развитие ще можем да подпомогнем изобретателите, които пък ще помогнат на нашата економика. Господин комисар, раздробения пазар осложнява прогреса, усложнява използването на патентната система и пречи на ефективната защита. Докато създаването на един патент защитава иновациите, защото има право, дава право за използване на патента или на цялата европейска територия или на част от нея, поради което цената намалява с 70% а, таксите е, се изчисляват е, съобразно положението на малките и средни предприятия. Трябва да се гарантира езиков режим за всички е, държави членки, но трябва да се гарантира и е, правната е, е, стойност на преводите. С машинен превод не се гарантира такава правна стойност. Е, примерно е, в е, Румъния е, трябва да има отделен съд за югоисточната част на Европа. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, това е исторически момент за европейските пред предприяти. След 30 години е, създаваме европейска единен патент за защита на новаторството, иновациите и намаляване на средствата. 30 хиляди струваше е, патент за е, три страни, 10 пъти повече, отколкото в Съединените щати или Япония. Аз не знам е, откъде е, е, колегите кол, кол, колегите вадат някои цифри. През 2015 година един патент ще струва 5000 на а, изобретателя. Това вече е голямо ам, напредък. Европейския единен патент е необходим за новаторството в Европа, но не е достатъчен и европейските предприятия имат нужда от тази защита, но те имат нужда и от капитал, за да могат да имат средства за инвестиции, за да могат наистина да бъдат конкурентоспособни. Господин Масипи. Президента, bien lo siento. Благодаря. Съжалявам, но не говорим тук за европейски патент. Говорим за дискриминация срещу хората, които говорят испански, който се говори много повече, отколкото немски и френски. Тези разходи и, и, просто съм възмутен. Всичко трябваше да остане само на английски. Защо трябва да бъде и на френски и на немски? Освен това, правната система, която сме създали, заплашва цялата правна система на Европейския съюз, според мен. Не би трябвало да приемаме такава система. Е, Госпожа Кастекс не е тук за момента. Давам думата на господин Репо. Благодаря, госпожо председател. Аз просто слушах е, какво имаха да кажат останалите изказващи се. Трябва да настояваме за значението на патентите за малки страни предприятия. Е, различната форма на защита на интелектуалната собственост по света експлозивно нарасна през последните десетилетия. Ето е, защо конкурентоспособността на нашите предприятия се базира на възможността да обновяват. 80% от новите работни места се създават от малки предприятия предприятия. Така че малко, малко предприятия искат патенти. Ето защо обикновено те стигат само до вътрешния пазар. Там така освен това, малките предприятия не винаги могат да регистрират патенти, не могат да си го позволяват. Например, е, сега, за да имаш патент в Европейския съюз, е неколкократно по-скъпо, отколкото в Съединените щати. Е, това не е правилно, ако искаме вътрешния пазар да работи както трябва. Патентите са важни за бъдещето на Европейския съюз и за стратегията 2020, защото патентите подобряват научно-развойната дейност, а също така и заетостта. Ето защо са важни. А сега господин Ковач има думата. Θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Господин Кели има дума. Uh, Вчера, след 60 години усилия, получихме Нобеловата награда за мир. Отлично постижение. Днес, след 30 години пък, имаме, в кавички бих го сложил, единен патент. Някои хора не го харесват, разбираме ги. Господин комисарят обаче съвсем ясно ги определи. Той каза, че това е един динамичен компромис. Както знаете, чак когато се стигне до практика, тогава ще видим как стоят нещата. Хубаво е да има конкурентоспособност, ако това означава повече патенти, това ще покаже, че патентът ни е успешен. Колегата Гало показа, че само 60 000 патенти в Европейския съюз се приемат. Ако този брой се увеличи, то тогава има и напредък. Бихме искали Испания и Италия, разбира се, да се присъединят към нас. Господин Бърние, смятате ли, че това ще се случи или поне кога? Какви усилия се правят това да стане факт? Благодаря. Благодаря, господин Кели. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. И аз бих искал да поздравя нашите докладчици Рапка и Балтасаре и Лене, да ги поздравя, да поздравя също така и господин комисара. Необходима ни е една конкурентоспособна европейска економика, защото нашата економика като че ли достигна своят лимит, своят е, своите граници в международен е, мащаб и сега е необходим един творчески тласък е, за развитието й. Е, ние ще отбележим и много напредък в е, различни области е, и малките и средни предприятия ще могат да направят крачка напред, разходите ще паднат, а патентите ще бъдат много по-качествени. Така че, господин комисар, аз подкрепям свършеното от вас. И Верно е, че словенски език няма да бъде наравно с а, другите езици, но в крайна сметка, ако трябва да избираме най-малкото зло, аз избирам европейският патент. Благодаря ви înființarea unui eh, tribunal unic va institui un sistem coerent. Eh, Благодаря, госпожо председател. Е, създаването е, на единен съд за патенти ще даде възможност да се разрешават споровете. Е, наличието на такъв съд е много полезна, особено за програмните продукти защото те се патентоват по различен начин в различните държави. И заради това за в бъдеще трябва много да внимаваме за защитата на новите технологии, е, за да има качествени патенти и за да се избягват споровете. За бъдеще трябва да разполагаме и с по-качествени преводи. Е, за тези преводи са необходими специалисти, защото превода с машина не винаги е качествен, не винаги е специализиран. Комисар Барние, давам ви думата. благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Първо искам да благодаря на всички онези, които участваха в дискусията и които откровенно споделиха своите становища. Ще се опитам съвсем, съвсем накратко да реагирам на казаното. Госпожа Лихтенбергер е, спомена е, съда на европейските общности е, и съдът, който няма да участва в цялата тази процедура. Не е вярно. Съдът ще тълкува като последно инстанционен съд а, различните членове и, и регламенти. Свърз... Комисар Върне, само за секунда. Няма превод на немски. Извинете. Да, можете да продължите. Добре, ще започна отново. Е, госпожа Лихтенбергер, исках да ви кажа, за да няма недоразумение. Европейският съд ще тълкува като последна инстанция всички е, правила, свързани с европейското законодателство, включително и преводите. Така че докато е, съда ще, съда, патентният съд ще бъде общ за целия е, Европейски съюз е, съд и ще се обръща към Европ... Съда на Европейските общности за тълкуване на регламентите и законодателството. Да, но ние не, не, не сме постигнали всичко и не сме стигнали до последната точка, каза госпожа Риспра. Абсолютно сте права. В момента създадахме рамката и от тук е, нататък е, ще е, вземем необходимите мерки, защото този патент да стане оперативен през началото на 2014 година и да могат всички малки и средни предприятия да се възползват от един европейски патент госпожа Линстрън, господин Карим и други благодариха за за свършената работа. Тези благодарности, разбира се, не са към мене, защото всички, към, по това работех всички служби, включително и всички председателства от шведското насам, включително и кипърското председателство, което финализира нещата, както позволете ми да благодаря и на вашите докладчици. Никак, никак не беше лесна тази работа, тъй като проблема свързан с езиците е съвсем законно поставен и е, благодаря ви за конкретните предложения и това, че вземате предвид общоевропейският интерес. Господин е, Лопес и господин Хидалго изразиха своите становища и загрижености, но искам да ви кажа, вратата е, е широко отворена. Господин Кели попита кога Испания и Италия ще се присъединят към нас. Това са суверенни, суверенни държави, така че те имат право да изберат момента, в който да се присъединят, но вратите остават отворени. И в, сега очакваме решенията на Европейския съд, за, на съда на европейските общности. Ни очакваме тези решения а, е, спокойно, а, е, уверено и благодаря на всички, които свършиха работа. Днес наистина правиме една голяма крачка, напред, голяма крачка напред. Отбелязваме напредък за е, малките и средни предприятия, за а, бъдещето на новаторството, господин Ена и от други и от други колеги бях, казаха, че ще дадеме повече мощ на силните и ще отслабиме слабите. Не е вярно, това не е, не е справедливо да да казвате това. В крайна сметка това ще е една крачка напред за малките и средни предприятия, които нямат закрила. Е, аз, аз, аз съм чувал е, е, изобретатели, които казват не мога да бъда защитен, защото струва скъпо 25 000, 30 хиляди. Така че това наистина ще бъде една крачка напред за онези 21 милиона малки и средни предприятия от общо 22 милиона предприятия, които ще могат да станат много по-конкурентоспособни. Благодаря. Behalf... Сега от името на Кипърското председателство на съвета министър Лукас Лука. Имате думата. Госпожо председател, почитаеми депутати, първо искам да подчертая факта, че чухме много оратори тази сутрин, които споделиха становището на съвета, а то е, че е крайно време да приемем пакета за единия европейски патент. Една единна система за издаване на патенти ще бъде наистина краягален камък особено подчертавайки нашите усилия за по-голямо економическо развитие. Тя ще даде възможност на Европа да излезе от настоящата економическа криза. Темата наистина бе много трудна, беше необходимо да отделим и много време и много енергия, за да се стигне до заключителните етапи, на които се намираме сега. Предходните председателства, като например както, извинете, и нашето председателство положиха огромни усилия и ето накрая стигаме до плодовете на тези усилия. Благодаря на парламента за отличното сътрудничество, за сътрудничеството ви по тази тема, по тази изключително важна тема. Благодаря. Сега давам думата на колегата Лене. Госпожо председател, дами и господа, Бих е, искал да благодаря на всички, които взеха участие в е, тази конструктивна дискусия. Е, подобно на комисария, смятам, че трябва да се уточнят някои неща. Това е изключителен напредък за малките средни предприятия. Един прост пример при настоящото положение, без съгласие по патентите, без съгласие по съдопроизводството, всичко е ясно. Ако малко предприятие иска да регистрира патент, ако трябва да мине през 25 държави членки, които са страна по споразумението, ако трябва патента да се защитава спрямо голяма групировка, фактически трябва патента да се регистрира в 25 държави членки. С други други думи, изчерпват се жизнените способности на предприятието. И е, на практика големите е, които искат е, да могат да използват патента на малкото предприятие, могат да го използват много лесно малкото предприятие трябва да мине през 25 държави членки. Това струва много скъпо и е, го поставя в риск. За бъдеще обаче няма да бъде така, защото е, ако е, малко предприятие иска да регистрира патент, тогава ще има една единствена процедура е по силата на което патента ще въжи в 25 държави членки. Е, така че малките предприятия и големите предприятия ще разполагат с е, равни оръжия. Е, това е, е ключов пример, за да се уверите, че това, което постигаме днес, е огромна крачка напред за малките предприятия. Е, всички останали аргументи, които чух, нямат смисъл. Ние не дискриминираме никого. И Италия и Испания са страна по споразумението. При е, настоящите условия всички патенти, е, които въжат в е, Испания и Италия, трябва да бъдат преведени. Чрез новата система се предоставя нова възможност всички възможности, които бяха на лице до сега, национален и европейски патент са на лице, като се създава нова възможност, разширява се е, достъпа на предприятията до вътрешния пазар. С други думи, ние правим много голяма крачка напред. Това е един от най-важните законодателни актове за настоящия мандат и това ще бъде крачка напред за Европейския съюз. Пред... Господин Балдасара има думата. Sì, grazie Presidente. Ringrazio naturalmente tutti i colleghi che... Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Искам да цитирам една поговорка, която много често господин Лен споменава, че най-доброто е враг на доброто. Е, всички критики, всички други, които последваха, като че ли трябва да не забравят това. Имаме резултат, имаме положителен резултат. Не можете да отречете, че е положителен. Е, разбира се, че можеше да има резултат, който да е още по-добър, но днес имаме това всички виждат за какво става дума. Намаляване на разходите, значително намаляване, което е свързано и с издаването на патента, и с последващите етапи, т.е. Е, свързани с юрисдикциите. Най-накрая има един патент, който ще е валиден в 25 държави членки. Много се надявам да станат 26 и дори 27. И имаме система с три езика. Добре, колега Морганти. И аз съм убеден, че италианският език е най-хубавият език на света, най-музикалният, най-хармоничният език на света. Но ако 45% от дружествата регистрират на английски, 39% на немски, 9% на френски, 7% на всички останали езици, то тогава нашите, дори италианските предприемачи, подават 65% от случаите своите заявки на английски, 98% пък езика на делото е английски. То тогава защо да се борим заради принципите, след като това няма да служи дори на италианските предприемачи. За това искам, заедно с резултатите, които се съдържат в този пакет и е, заедно с една по-сложна система, да имаме единно прилагане във всички държави, които ще спазват международната е, конвенция за юрисдикциите, заедно с преходен период, който дава възможност на дружествата да влязат в крак с ведомството и да използват инструментите, които са на разположение за превод и съответно да започнат да имат повече доверие на европейския патент. И резултатите ще бъдат неизбежни. Надявам се нашата страна също да се присъедини, защото няма никакви аргументи против. И особено не е полезно в този момент, в който предприемаческата система иска новации, иска а, дръпване напред, а не да се борим а, за някакви а, ненужни битки. Благодаря, господин Балтасара. Сега давам думата на господин Бернар Рапкай. Госпожо председател, и аз много обичам италианския. И аз бих искал е, италианския да бъде официален език. И той е много красив език, обаче за съжаление тук не раздаваме награди за красота, а да създадем един единен патент, който да бъде лесно достъпен на малките и средни предприятия. Аз съм тук от 25 години в този парламент и така, редко съм, чу, редко съм чувал толкова противоречиви аргументи. Наистина, е, е, е, едните и, и други е, противоречат и в собствените си е, изказвания, а пък господин Лопес успя да си против, да се противоречи два пъти в едно и също изречение. Така че, Няко, някои ем, излезаха от, от залата и може би сега най-после са си в офиса и прочитат текста, който не са прочели до сега. Защото е, и може би сега си дават сметка, че просто е, не са знали за какво става дума. А, но нека сега да се върнем към е, защитата на патентите. Тук, тук не става дума за защита на патентите като такива, и в никакъв, в никакъв случай не става дума за това, че е, ще може да бъде отдаден патент е, който до сега не е могъл да бъде издаден и така нататък. Не. Просто вместо да се иска разрешение в 25 страни, се иска в една страна. Така че тези, които искат да ми кажат, че, ще, че тази процедура ще е по-скъпа за малките и средни предприятия, нека ми обяснат как става това. Просто това невъзможно. Е някои споменаха научните среди и университетите. И че и че са могли, да речеме, да се, да се защитат по един и друг начин. Да, това можеше да стане по някакви двустранни съгласия между страните, но не можеше да се намеди съда. Така че, този, който гласува днес срещу този пакет, всъщност е, подкрепя големите и той е, играе за е, големите монополи и против малките и средни предприятия. Благодаря, господин Рапкай. Скъпи колеги, благодаря ви, благодаря господин комисар, благодаря господин е, представител на председателството, благодаря ви за този оживен дебат и докладът ще бъде гласуван днес в 12 е, и сега е, прекратявам заседанието до